благодаря, господин председател. Истина е, че господин Шваб играе най-важната роля в тази работа. Добре е, че а, някои от нас са е тук, а, е, особено Александър. Значи, законите за конкуренцията в Европейския съюз се прилагат по два начина – чрез националните органи за опазване конкуренцията и от Европейския съюз. Нелоялната конкуренция вреди значително на економиката на Европейския съюз. Някои от страните членки, жертвите на нелоялната конкуренция могат да съдят за обещетение. Другаде, частни лица и не, малки и средни предприятия не могат да правят това. А и това комисията предлага промене в директивата. Колкото до частното уреждане на искането, господин Шап е съгласен с мен, че трябва да се използват колективните средства за правна защита. Съгласно резолюцията от 2009 година, комисията е съгласна, че трябва да има интегриран подход към колективната правна защита. Задължителните мерки все още, в това отношение все още не съществуват, въпреки че всички сме за приемане на подобни мерки. Не мисля, че ще може да имаме истински вътрешен пазар без подобни интегрирани мерки. Колективните дейности ще позволят на потребителските сдружения и други е, лица да е, търсят правата си. Тук не става дума за някаква социален дневен ред, става дума за една а, е, мярка в полза на потребителите. И за това групата хора, които могат да представляват щите при подобни искове, трябва да бъде ясно дефинирана. Знам каква е политическата реалност в това отношение и че това не е лесно. Значи тази идентификация трябва да бъде пълна, когато се внася искът. Само 25% от е, исковете довеждат до съдебна, съдебни дела. програмата е, е, за разкриване на картели има огромен принос. Of limits on the disclosure of evidence after a competition authority has closed its proceeding. Uh, proceedings. All new incriminating evidence from leniency applicants should be covered by the rules in the first paragraph of Това дума за първия абзац от шести член, който се прилага след искане на съответните органи за национални органи по конкуренцията. Затова смятам, че е странно, че няма конкретно позоваване на този въпрос в предлаганата директива. Днес самоличността на онези, които подават сигнали, е защитена. И а, трябва да се добави тук изпоменаване на опазване на личните ви данни. пропуските в, в доказателствения материал ще бъдат в полза на ищците. Предлаганите правила при тази процедура евентуално, вероятно може да има искове и от преките и непреки засегнати. в случая тежестта на доказателствата пада само върху не прекият купувач. Това, това е положение трябва да се коригира, ако трябва да а, има гаранции за защитаване правата на потребителите. Много важно е те да, техния глас да бъде чут в съдебните дела. Наред с това, because the influence of infringers in court proceedings is reduced. За потребители или потребителските организации съществува рискът, за това да трябва да плащат съдебните разноски и това ги възпира да правят искове. И затова тези случаи трябва да бъдат финансирани от органите за защита на конкуренцията. Трябва да се реши, разбира се, кои случаи, за кои случаи има достатъчни основания, доказателства, които ищецът трябва да предостави. Бих искал да подчертава, че губещите страни в делата трябва да трябва да плащат съдебните разноски. Аз съм пълен член а, на а, водещата комисия и затова аз му казах, че а, на докладчика, че ако той ме подкрепи, аз ще го подкрепя, защото водеща е комисията е ком. Grazie collega, diamo la parola adesso al, al nostro collega eh, Schalk. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Kollege Olle Schmidt hat ja schon mit dem ihm eigenen Charme versucht,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 че има доста случаи, в които се налага хората да плащат за подобни неща и инструментите, които имаме в момента, ни дават една добра възможност да възстановим евентуални щети и мисля, че трябва да направим така, че това да си остане така за в бъдеще. И така, нека решим дали искаме да добавим а, към състава на Европейската комисия, към персонала на Европейската комисия, за да може те да правят предложения с съответните оценки. Може би отиваме твърде далеч с дискусията обаче по този начин. Нека ви а, информирам за една конференция. Господин Шмидт също участва в нея представителя на комисията за наказателните мерки в Съединените щати. Там се каза, че те се използват като нещо, което ще ни изплаши едва ли не тук в Европа. Така че смятам, че трябва да имаме единен вътрешен пазар, в който всички правила се отнасят за всички и да няма подобни наказателни щети в а, Ирландия. Вярно е, че в Европа имаме различни а, правила от една държава в друга. Това няма автоматично да означава, че в Европа ще бъде достатъчна хармонизация само в някои а, области, така че да предотвратим всички проистичащи от това щети. Искам да бъде ясно, затова и го казвам, че има смисъл да се поясни ситуацията в някои от а, точките. В подробности темите, които засегна господин Шмидт, да, разбира се, няма причина да не се опитваме да осигурим представители на промишлеността, на малките и средни предприятия, за да може, когато те са понесли щети, да ги възстановят и а, би следвало това да се направи по най-добрия възможен начин за економиката. Все още смятам, че най-добрият начин да се направи това е комисията да може да въвежда подобна процедура и да има достатъчно правомощие в тази област и да избегне, доколкото е възможно, на места на трети страни или пък необходимостта да се създава съдебно производство. Правилата, които са предвидени тук, са стъпка в правилната посока, но членове 5 и 6 определят кои документи предоставят привилегирован достъп и смятам, че бихме могли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 процедурите да минават максимално бързо и качествено, за да се възстановяват бързо щетите и всичко това да е от полза за нашите потребители. И така смятам, че трябва да се придържаме към тази идея, все пак доколкото е съотносима към върховенството на закона. Господин Шмидт също говореше за възможността за черни списъци списъци. Мисля, че трябва да изискваме от съдиите да отсъждат цялата ситуация и след това да определят кои документи в каква форма би трябвало да могат да се предоставят. Смятам, че не можем да допускаме ситуация, в която гражданите се обръщат към съда, когато нямат каквито и да било други възможности за защита на правата си. И така, въпросът е дали ни трябват някакви специални правила и за администрацията. И следващия момент, на който се спря господин Шмидт, доброволното компенсиране. Мисля, че това е най- най-бързият и най-добрият начин да се справим с тези а, въпроси, защото искаме все пак тези, които наистина са ощетени, те да бъдат компенсирани, а не някой друг. Затова и господин Шмидт предложи а, своето изменение във връзка с а, преките а, ползватели, защото в крайна сметка може да се окаже така, че косвен купувач, недиректен купувач може да заяви а, щети, които не са реално а, негови. И така в иерархията на жълбоподателите можем единствено да възстановяваме щети, на тези, които могат да докажат, че именно те са понесли дадени щети. Мисля, че предложението господин Шмидт в тази област е малко опасно. Наистина, не е нужно цялата тежест на доказателството да, а, да бъде при жалбоподателя в Германия. Има някои примери за това, но определено не би трябвало да има абсолютно обръщане на доказателствената тежест, защото това би било съвсем непродуктивно. И ако съм разбрал господин Шмидт правилно, съм убеден, че в тази комисия ще има изключително градивен обмен на мнение. Благодаря. <coughs> Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж. Извинения от името на колегата Рапти. Тя днес трябва на всяка цена да бъде фатина и за това тя ме помоли да прочета текста на нейното изказване. Преди да кажа каквото и да било друго, искам да благодаря колегата господин Оле Шмидт за много доброто становище, което той е подготвил. Наистина предложението за директива е значителен скок напред, нещо, което беше очаквано и настойчиво изисквано от Европейския парламент в продължение на много години. Въпреки, че комисията не е била достатъчно смела, що се отнася до правото на правото на колективна защита от страна на потребителите, ние е, приветстваме инициативата на комисията като първа стъпка. Радваме се, че комисията е решила да предложи правно обвързващ акт, за да се регулира и хармонизира изпълнимостта на нормите за частноправни субекти на европейско ниво. Като се оказано, този правен акт ще има задължително, задължително изпълнение действие на националните органи защита на конкуренция. Той ще позволи да се гарантират правата на пострадалите за реално обещетение и ще се улесни също така механизма за постигнати на консенсус на разрешаване на споровете. Също така се цели да се създаде европейска основа и принципи за това как да се получава достъп и как да се предоставя доказателства. Освен това, директивата урежда защитата на потребителите и възнамерява да защити и ситуацията на непреките покупатели чрез решаване на проблема с имест е при доказателствена тежест. Освен това, количественото измерване на обещетението, предлагано от комисията като подход, ни води в правилна посока. По този начин ще може да се намали административна тежа за компетентните органи, отговарящи за защита на конкуренцията и по този начин те могат да средоточат върху борбата с нарушенията. Обаче предложението на комисията има значителен недостатък, а именно, че не се отчита достатъчно благополучието на потребителите. Възможността за колективна защита на правата се предвижда само като незадължително средство задължително създаване на е, един нюансиран механизъм за колективно търсене на средства на правна защита е нещо, което е изключително необходимо. И в сегашната ситуация се създава изключително неправомерни конкурентни предимства на едни търговски дружества спрямо други. Освен това, ситуацията води до неправомерно търсене на най-благоприятна правна система. Ако трябва да се засили уверят на гражданите в единия пазар, трябва да създаде една хармонизирана система за средства за колективна правна защита в контекста на антитръството законодателството. За това е необходимо е да се предвидят механизми за обещетение и намаляване на разходите на добросъвестните ищци. И последно по място не по значение. Най-сложният елемент в тази директива е взаимовръзката между програмите за освобождаване от глоби и съдебните дела за обещетения в резултат от неправомерно използвана пазарна позиция от определени дружества. пълнението на правните норми, така че бъдат прилагани от частноправни субекти, следва да бъдат засилени и те не трябва също така да заместват или да подкопават прилагането от публичноправните субекти. За това и двата аспекта, и публично-правния, и частно-правния, са необходими и взаимно допълващи си. Програмите за освобождаване от глоби следва да функционират добре и това е в интерес и на самите пострадали. Измененията на госпожа Рапти целят да се постигне оптимален баланс така че да бъдат отчетени интересите на потребителите, единия пазар и обществото като цяло. Много ви благодаря. Благодаря ви. Госпожа Руля от името на Зелените, заповядайте. Да, благодаря ви съвсем накратко. Много бих се радвала, ако господин Шмидт успее да намери компромис, за да можем да продължим напред. Защото цялата тази идея за колективни искове не е полезна за никого, затова трябва да намерим компромис. Allora passiamo adesso, uh, visto che non ci sono altri interventi, passiamo la parola alla... Ако няма други желаящи да се изкажат, Давам думата на представителя на комисията. Благодаря ви, господин председател. За голям интерес изслушах всички изказвания. Отбелязах въпросите, които бяха поставени. Първо стои въпроса с колективната правна защита. Кога, както ви е известно, комисията разработи различни сценарии на провежданата политика и основната цел беше да има хоризонтален подход към колективната правна защита. Вие знаете, че това е съгласувано с парламента и участниците, заинтересованите страни, включително на Европейския парламент, казаха, че наистина въпросът за колективна на правна защита е хоризонтален междусекторен въпрос. Той има значение не само сфера на защита, сферата на защитата на конкуренцията, но и има секторно значение в контекста на разпокъсаността и на еднородността на националните норми и в контекст на това, че в момента много държави членки, например Обединеното кралство, Франция и Белгия, обсъждат възможността за въвеждането на институцията колективна правна защита. Така че тези въпроси се разглеждат чрез хоризонтални препоръки. Това е едно средство, което, разбира се, не означава, че ще има прекомерна защита, ние искаме да защитим по-слабата страна, и именно потребителите и малките и средни предприятия. Ние смятаме, че разпоредбите на директивата ще подобрят позицията на тези страни, когато те са засегнати, така че те да могат да получат обезщетени, след като се вземе решение от орган защита на конкуренцията, което ще означава, че ще бъдат обещетени засегнати страни, без да има необходимост да се обръщат те към съда. Ние смятаме, че презумпцията за доказателствената тежест благоприятства потребителите. Представете си ситуацията на потребител, който купува витамини, които се произвеждат картел. Тук имаме една много дълга верига, например, производител на месо, след това закупчик на месо и т.н. нататък, и нататък, докато това месо на животни, на които се давали въпросите витамини, стигне до потребителя презумпцията е, че ако има подозрение за наценка, трябва да се обърне доказателствената тежа, защото потребителя в този случай няма възможност да получи достъп до информацията за това какво точно се е случило с неправомерната наценка на някои нива или в някои брънки от веригата. Разбира се, ние ще обсъждаме точните формулировки – Една друга гореща тема това е балансът между прилагането частноправни и публичноправни субекти. Основната цел и двата аспекта да са много засилени чрез подобряване ситуацията на жалбоподателите, но ние не искаме чрез това да подкопаем прилагането от публичноправните субекти. Освен това, получателите на програмите за освобождаване от глоби също така трябва да знаят, че има определени граници и ние смятаме, че нашето предложение, а именно да внасяме в черния списък само изявления, в които се признава неправомерното поведение и само тогава да се прилага програмата за освобождаване от глоби. И трябва да се реши също какво е приемливо, какво не е в различни условия. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчика, господин Шмидт. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Много благодаря на всички изказали се. Да, разбирам, че този въпрос е изключително деликатен. Осъзнавам го. Осъзнавам също така, че имаме доста различия. В крайна сметка, разбира се, трябва да стигнем до взаимно разбирателство. Осъзнавам го и това. Разбира се, Ясни са ми аргументите на комисията. Но аз винаги съм смятала, че Европейският парламент е политически орган и аз съм политик. И за това моето мнение за това какво може да направи тази парламентарна комисия е не само да каже това са фактите и това е, но също така трябва да предоставяме стратегия, амбиция. И трябва да помислим какви мерки можем да използваме. За това включих някои допълнителни предложения. Не, не, и целта тук не е да ви дразни, Андрес. Не, не. Е, може би съвсем малко, но основната цел все пак не беше това. Или поне да дразни, но не вас. Много сериозни обсъждания съм водил с колегите ми от Германия в моята група. Да, разбирам техните доводи. Разбира се, Германия е една голяма страна и не може да приемам определени норми, но ние не правим нещата по този начин в Европа. И надявам се, че ще получа подкреп от Европейската комисия. Ако наистина искаме вътрешния пазар да е добър за крайния потребител, имаме нужда от определени инструменти и механизми. И мисля си, че говоря за това още от 1999 година, когато за първ път станах депутат в Европейския парламент. Може би няма сега да го направим, може би следващата година. Но това са основните ми идеи. Разбира се, има много различни аспекти, има много подробности. И всички знаем, че дяволът се крие в детайлите. И мисля, че трябва да намерим баланс. Разбирам аргументите на Европейската комисия и предложението като цяло на Европейската комисия, но в някои сфери смятам, че трябва да се стремим потребителят и неговите интереси трябва да бъдат приоритет. Да, разбира се, ако нещо не е в интерес на потребителя, тогава можем да помислим допълнително, но смятам, че трябва да имаме много откровенна дискусия за това, кои са най-добрите мерки, които може които могат да позволят на отделния потребител да действа и да реагира. Мисля си, че можем да продължим нашето обсъждане във връзка с всички тези твърде различни предложения. Разбира се, в крайна сметка ще намерим компромис, това е ясно. И аз ще гласувам за моето становище тук. Надявам се, че и вие ще го направите, господин Шваб ще го направите. И тогава аз ще гласувам и за доклада на господин Шваб в Комисията по економически и парични въпроси. Вот така работим ние тук в Европейския парламент. Обикновено това работи доста добре, но честно казано, отдавна се занимаваме с този твърде сложен въпрос за колективната правна защита. Но искам да кажа, че когато сте сам, вие сте много сам. В някои сфери обаче наистина трябва да имаме колективни мерки. Това го казвам като либерал, който обикновено е за свободата на отделната личност. Но така ли че колективните мерки са необходими? Волево информарви per quanto riguarda бих искал да ви уведомя, че срокът за внасене на изменение е 18 октомври. Сега минаваме към точка 6 от нашия дневен ред. За хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане – Става дума за преработен текст. А, е, вече чухме е, господин Шваб по тази тема. А сега ще дам доклад, думата на докладчика в сянка. Освен ако господин Шваб не иска да говори още един път, е, ако е така, с удоволствие ще му дам думата. Благодаря, господин председател, но аз вече говорих. Запознах ви с уводните си бележки. Не бих искал да се повтарям. Въпросите, които подигнах, подходих към тях по същия начин, както и точка трета. Госпожа Ройтова, която не е тук, не може да се изкаже, а пък аз, ако се изкажа, ще повторя само това, което тя ми поръчва да кажа. И което вече казах. Sì. C'è la Also ich kann es auch wieder mal ganz kurz machen. Wir е, Аз ще бъда съвсем а, а, кратък. По предложенията на госпожа Ройтова, които тя ни е изпратила. По а, пакетът за хармонизиране. Мисля, че най-накрая правим нещо и може да приключим тристранните преговори по хармонизирането и се надявам, че и а, комисията ще излезе скоро с а, становище, за да може да приключим работа до края на годината. Благодаря. А господин Фокс за екаре. Господин председател, много се радваме, че въпросът напредва, няма какво да добавим. That took everyone by surprise, didn't it? Uh, това изненада ли ви? Аз в такъв случай ще дам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да ви запознаем с някои от нашите бележки по темата. Най-напред искаме да благодарим на госпожа Ройтова, автора на доклада. Съгласен почти с всичко, но имаме някои забележки, за да може да уточним чрез тях някои неща. Става дума за 27, 339, 43, 44 изменение. По 23-то изменение се предлага да се включи изречение, което казва по-надлежно оправдано искане. А в 23-то изменение, 6-ти член, говориме за производителите. Текста, който ние предлагаме, е включен в пакета и в него липсва тази част на изречението защото ние искаме производителите да играят активна роля в инспектирането на стоките, а не да правят това само когато от тях се поиска от съответните органи. По 30-то изменение. 14 член, на 4 абзац. Става дума за е, езиковият режим. Разбира се, ние винаги сме съгласни, че трябва да се използва език, който потребителите разбират. Но тук става дума за отношенията между оценката на съответствието, органите, които го извършват и потребителите не участват в този процес. Тези документи не са за потребителите, нито за клиентите, а са за производителите. 39-то изменение, а това се отнася до 43-то и 44-то изменение. Предлага се по член 26, когато става дума за презумцията на съответствието. Какъв е проблема тук? Поради специфичният характер на този законодателен акт, не само нотифицираните органи могат да извършват оценка. Има три различни групи. Първо нотифицираните органи, второ признатите организации от трети, на трети страни и така наречените инспектор, инспекции на потребителите. Значи не може да може да казваме не тук, да споменем тук не нотифицираните органи, а органите, които се занимават с оценка на съответствието. Същото се отнася и за 42-43 член. Смятаме, че това не са съществени проблеми, това са подробности, по които много лесно можем да се споразумеем. Нямаме никакви сериозни възражения срещу това, което се предлага. Съгласни сме с текста. Благодаря. И аз благодаря. И така. Чухме вече докладчика. А, чухме мнението на комисията, трябва да кажа, че само докладчика ще може да внася изменения. И това трябва да стане до 25, до, до 5 ноември. А сега минаваме към седма точка. Това е безопасност на потребителските продукти. Докладчик е Кристел Шалдемозе.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 Possiamo, possiamo continuare i nostri lavori. така да продължаваме работа. Госпожа Шарлемозе, Мозе е тук и аз веднага й давам думата. Съжалявам, че малко закъснях. Съвсем накратко ще ви запозная с компромисните изменения. Ще ви кажа докъде е стигнала работата. Но най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка за, за полезната работа, която свършихме миналата седмица в Страсбург. Преговорите вървят добре и се надяваме че в крайна сметка ще ще допринесем за законодателството за безопасността на потребителските продукти. Имаме 9 различни компромисни изменения. Няма да ги чета всичките, само ще ви кажа накратко за какво става дума. Успяхме да постигнем компромис за това как да дефинираме използването на стоките във връзка с услугите, също така стоките за деца. Не сме завършили, приключили по този въпрос, но се вървим в добра посока и всички са съгласни, че тук има още какво да се свърши по въпроса за санкциите. Съгласихме се, че трябва по подобен начин да се формулира и в двата законодателни, и в двата законодателни акта за защита на потребителите да се използват едни и същи дефиниции. Тоест много ясни дефиниции трябва да има, така е, да бъде ясно, че производителите имат своя отговорност, която трябва да носят и ако не го правят, това може да им струва скъпо. проведахме добри е, разговори за е, европейската марка CE+. И е, марката на европейската общност сега, както е съществува, не функционира достатъчно добре и трябва да се опитаме да намерим решение. не сме стигнали още до точна редакция на този текст, но се надявам, че ще стигнем до споразумение, тъй като става дума за една доброволна система, е, ще е, е, бъде от полза и за потребителите, и за търговските дружества, които действат на вътрешния пазар. Съгласихме се и с принципа на предпазливост, предохранителният подход и се търсим сега къде трябва да го вмъкнем, кое е най-доброто му място. Обсъждахме също така въпроса за регулацията и предпазната мрежа, така наречена. И се съгласихме, че най-важно тук е да няма пробойни. Опитваме се а, и тук да редактираме текста, така че да отговаря на вижданията на всички. Също се отнася до компромисите за условията за уязвимите потребители. Мисля, че това е важно да се спомене. Но тук не е необходимо да се навлиза в кой знае какви подробности. Най-големият проблем мин последния път се отнасяше до задълженията на економическите оператори. Има като че ли разбиране, че трябва да се придържаме към начина по който въпросът е формулиран в новите законодателни рамки, за да не разводняваме нашите изисквания към економическите дейци. В никакъв случай тук не трябва да се допуска някакво неразбиране за това как економическите дейци трябва да понесат своята отговорност за защитата на потребителите и безопасността на стоките. И накрая обсъдихме и това какви изключения могат да се направят от задълженията, които економическите дейци, стопанските дейци поемат. И искам още един път да благодаря на докладците в Сянка за тяхната помощ. Сега два въпроса, които са особено важни, освен компромисите, за които говорих. Два въпроса, които считам за важни. Мисля, че и, и в двата законодателни акта трябва да се каже нещо за междинната база данни. И затова това е една червена линия за нас по някакъв начин да, бъдат, да бъде включен този въпрос по някакъв начин. И е, не трябва да има компромис по отношение формулирането на седми член. Така че, е, вероятно, там ще имаме разделно гласуване, когато гласуваме в комисията ИМКО по-късно тази седмица. Мисля, че тук няма а, е, място за компромиси. Аз предлагам а, а, да продължим в добрата посока, в която се движим а, и се надявам от положителни резултати при гласуването по-късно тази седмица. Allora io darei la parola adesso all'onorevole Schwab. А сега давам думата господин Шваб. Благодаря много, господин председател. От а, името госпожа Хитекам трябва да се изкаже, защото тя, за съжаление, не успя да дойде. искаше ми се а, е, да кажа няколко думи от мое име, но ще започна с е, на моята колега. Благодаря на всички, които са допринесли за работата по този регламент, съставянето на списъците за гласуване и така нататък. Много от свършеното до тук е изключително конструктивно и успешно. 12 компромисни предложения има от нашата колега, както и редица предложения от страна на докладчика. И така се покриват доста от важните теми. И днес след обед може би ще има няколко предложения, тъй като а, именно днес след обед се провежда техническа среща с а, персонала. Госпожа Питекен също така ме помоли да представя някои а, компромисни предложения, не само да ги представя, но и подробно да разкажа за тях, за да сме сигурни, че тези, които са направили предложенията, а, да бъдат а, пределно сигурни за какво става въпрос. Продължавам на английски язик. А, трябва регламента да се прилага на, във всички възможности, всички варианти за доставка, без значение какъв е канала на разпространение. Искаме тук да се добави а, пояснение, че се прилага регламента а, и онлайн, и офлайн. А, това предложение е произлиза от МЛФ и по-конкретно законодателството за пиротехническите членове. А, тези указания ще пояснят ролята на електронната търговия в пазарите. Може би не би следвало да добавяме онлайн и офлайн в най-различни членове, защото в членовете, в които не го добавим, ще излезне два ли не, че не се прилага и онлайн и офлайн. А, и това ще повдигне редица въпроси за евентуалните бъдещи вериги на доставката глобите и в резолюцията от 2011 парламента призовава за такива сериозни глоби, които имат възпиращ ефект, особено за операторите, които нарочно и знаеки въвеждат небезопасни продукти в единия пазар. Колегата пре Влага още по-сериозни разпоредби за глобите, отколкото първоначално предложените от комисията. Компромисът, уважаеми колеги, който предлагаме, е в резултат от многото изменения, предложени в а, темата глоби. Вместо обаче да обвържем тези глоби с годишния оборот, може би е по-подходящо да, подходящо да става въпрос за продажбите в съответния продукт. А, тъй като може да има а, случаи на новонавлезли в пазара оператори, за които няма данни. На трето място, господин председател, уважаеми колеги, е въпроса а, за разликата между неспазване и риск. Предлагаме да се разделят определенията за продукт не съответстващ на изискванията и от друга страна продукт, който представлява риск. И оттам определението на продукт, който не съответства на изискванията, ще се прилага и при хармонизираните, и при нехармонизираните продукти. И оттам а, ще повдигнем въпроса за RAPEX от една страна и ICSMS от друга страна. Докладчикът е отворен към по-нататъчни коментари. Както казах, господин председател, ще се върна и на няколко други теми, на които а, няма да говоря от името на госпожа Канен, а ще а, коментирам от свое име. Член 7. Трябва да сме наясно, че вече три пъти в съвета това предложение се отхвърля изцяло и не виждам причина защо а, трябва да го предлагаме за четвърти път като предложение, за да бъде отхвърлено. А наистина би било от полза да се работи за някакъв компромис с съвета, вместо да се настоява за предложението такова, каквото е в момента в член 7. А, на второ място, показаното на госпожа Шаде Мозе. А, имахме голям скандал по тема на силиконовите импланти. Там имаше такава маркировка, а, но за Европейския съюз, но тя по никакъв начин не помогна за безопасността. Ако сме готови обаче да приемем такава маркировка, то трябва да представлява някакъв, някакво допълнително, някаква допълнителна гаранция. Например, че е тестван този продукт в европейския пазар. Принципа на безопасност явно е разрешен в приложното поле. Искам да благодаря за това на госпожа Шаде Мозе и също така отчитането на специфичните нужди от уязвимите, на уязвимите потребители а, и чакам с нетърпение гласуването, което скоро ще се проведе. Благодаря много, господин председател. Благодаря и аз, казва председателят, а сега преди да а, чуем останалите, господин Фокс на първо място, тъй като той трябва съвсем скоро да си тръгне. Така че ако нямате нищо против, ще му дам на него първо думата. В 4 и половина а, гласуваме в Конституционалната комисия, така че с удоволствие мисля да пре, а, представя мнението на всички нас за това да има едно единно седалище а, и така да спестим м, парите на данокоплаците. А, моите коментари са свързани единствено с глобите, нещо за което говори, говори и госпожа Шанде Мозе. Тук нашите предложения не са подплатени с доказателства. Смятам, че Европейския съюз трябва да се придържа към съразмерни и възпиращи глоби. Не спазваме този принцип. Става изключително сложно и наистина оценявам това, че колегите се стремят към добри цели, но се опасявам, че ще а, се стигне до прибързано законодателство. Нека се придържаме към тази вече отдавна а, изпитана формула, че а, глобите трябва да са а, пропорционални и възпиращи и да оставим всичко а, друго на държавите членки. Благодаря на госпожа Шалдемоса за а, коментара, но аз оставям скептично настроен спрямо а, маркировката CE и много правилно каза колегата, че а, имаше скандал с а, силиконовите импланти. Какво, ако някой беше фалшифицирал марката? Нямаше да има никаква разлика. Това, което ме кара да се опасявам е, че това ще добави още едно ниво бюрокрация без какъвто и да било резултат. Ще останат някои доволни, че има някаква маркировка, но всъщност по, никаква разли... по никакъв начин няма да се промени ситуацията за потребителите. Не е подходящо казаното по отношение на митническите служители. Това все пак трябва да се остави на ниво държави членки. Също друго не гъвкаво правило се добавя. Например, ако вие произвеждате една, един автомобил, Естествено, че очаквам да запазите документацията повече от 10 години, но ако произвеждате химикал или някаква чаша, естествено, че не е необходимо да се е, запазват толкова дълго всички документи. Смятам, че Европейския съюз трябва да произвежда по-добро законодателство. А четейки документа ми се струва, че има повтаряне на едни и същи формулировки, едни и същи изречения, за да сме щастливи и доволни, а всъщност се получава един а, дълъг, сложен документ, а, който а, маките средни предприятия, които нямат юридически отдел, няма как да разберат. Разбира се, че все ни се иска да имаме една коледна ЛХ, на която всичките ни любими играчки са закачени, но в крайна сметка се получава така, че изглежда много хаотично нашето дърво. В крайна сметка ние сме законодатели тук и трябва да тестваме целенасочено. Опасявам се, че с тези а, компромиси се добавяме по още нещо и осложняваме живота на малките и средни предприятия. Опитваме се да излезнем от криза, да съзем заетост. А, това законодателство трябва да упростява нещата, но четейки някои от компромисните предложения, те са изключително сложни. Как очаквате малките и средни предприятия да ги разберат и да ги приложат? Така че благодаря а, и на докладчиците, и на докладчиците в сянка. Ограничих се само в коментарите, с които не съм съгласен и моля за извинение, че ще изчезна след 5 минути, единствено в опит да спася част от средствата на дълкоплаците. Господин Балдасари има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за нейните усилия да се справи обстойно с темата и да намери елементите на съгласие, които съществуват между нас. Наистина напредък има в тази а, тежка задача, а, за да защитим потребителите от една страна, а пък а, от друга страна през последните години виждаме, че има много продукти в Европа, които се разпространяват и които не са безопасни, а и не знам откъде идват. Това е определено е момент а, за, на загриженост и а, ни е нужна директива и доклад и съответно и регламент в тази посока. А, наистина трябва да направим усилие това необходимо законодателството да не се превърне в тежест за бизнеса. Да, правят се тези усилия, работим заедно и истински се надявам, че в крайна сметка ще а, постигнем положително решение. Що се отнася до компромис едно, намерихме решение с изменението на господин Фокс и се надявам по този начин да допреса за оптимизма за, на колегата Фокс. Второто компромисно ре, предложение за а, стоките за деца а, се ангажираме да има по-прецизно определение. То е необходимо, но освен това освен необходимостта за по-ясно определение, върви и с а, необходимостта нашите деца да имат нужната защита. Има толкова примери за а, играчки, които са произведени с токсични материали, не са безопасни. В боите има много токсични вещества и защо е нужно да има по-прецизно определение, но в същото време и да защитим децата. Глобите и санкциите стигнахме до заключението, че трябва да се хармонизират този регламент с регламента за надзор на пазара. Мисля, че има и място за дискусия там, като че са малко по-различни идеите. Единият вариант за постигане на споразумение е да подчертаем в по-голяма степен доброволния характер на маркировката. Ясно е какво стои зад всичко това, но ако всичко това е част от корпоративна социална отговорност, ако да речем едно предприятие иска да го направи, има възможността да приеме тази маркировка. Ако а, смята, че е твърде голям ам, административния товар или пък няма а, смисъл, може да не го прави. Смятам, че един такъв доброволен принцип а, ще ни помогне да постигнем споразумение. След това а, мрежите за безопасност. Тук сме доста близо до комисията. Както казах, опитваме се да постигнем споразумение, което ще отговори на критериите. които са заложени и да не оставаме части от тази област, които да не са регламентирани или които подлежат на различни а, правила. Уязвимите потребители и тук търсим решение. Това се отнася до 8, 9 и така нататък. Е НП също а, забелязва, че а, разпространителите, дистрибуторите не трябва също да им се отежнява и на тях задачата от редица условия, които всъщност не са тяхна отговорност. Те би трябвало чисто и просто да проверят, че съществува сертификат който е съставен от производителите или вносителите. Не би трябвало да се налагат те самите да извършват тестове. Има и технически аспекти, които изискват малко повече пояснение, за да няма повторяемост при покриване и да сме сигурни, че членовете си съответстват от 9 и така нататък защото иначе чисто и просто повтаряме едно и също задължение отново и отново. Сега, по а, така обсъждания въпрос за член 7. Наистина тук се разграничават а, становищата ни и в съвета позицията доста се промени от предишните етапи на обсъждане. Имаше един спор. за по-добрата информираност за безопасността на продуктите, в зависимост от а, държавата на происход, а, като че ли постигнахме стигнахме с Франция, Польша и други много по-голяма близост на мненията. където се вижда необходимостта да се цитира страната по происход за продукти, които ще циркулират в Европа. Съгласен съм с Андреас, че в крайна сметка сложността на този въпрос ще наложи да пристъпим към тристранни срещи, триалог, за да намерим компромис, но с оглед на това колко беше трудно да се постигне споразумение в последните 48 часа, може би а, парламентът може да заяви своята политическа линия и след това да видим дали не можем да постигнем споразумение с комисията и с съвета по време на тристранните срещи. Явно при а, въпрос като този е важно съвсем ясно да бъдат заявени гледащата на парламента, за да бъде пределно ясно какво е становището на нашата институция. Благодаря ви, господин Балдасари. Госпожо Шолдемосе, искате ли да се изкажете, за да приключим с тази точка от дневния ред? Не, Смятам, че има много други колеги, които искат да се изкажат и може би съвсем накрая вече, за да обобщя, ще се изкажа. E allora diamo la parola alla... Добре, тогава давам думата на господин Мандърс от името на либералите. Благодаря ви, господин председател. Много добро предложение. Представлявам колегата Кройцман. Той благодари на госпожа Шалдемозе за компромисите. Той е съгласен с текстовете на компромиси 1 и 7, но също така има значителен брой изменения, с които той не е съгласен. И също така той не видя много от нашите изменения, например за упростяването, интелигентното регулиране, ясното разграничаване на правилата за хармонизиране и нехармонизиране, нехармонизирани продукти, също така липса на правила за економическите оператори. И той каза, че доста от нашите изменения не са отразени. Той говори за маркировката C++ и задължението на економическите оператори да прилагат принципа на предпазливия подход. Не, не говоря за маркировката, по ще ми е на маркетинга. Той се опасява, че това ще създаде повече объркване сред потребителите и търговските дружества, защото принципът на предпазливия подход – и маркировката C би трябвало да предполагат че, и да показват, че ще бъде безопасен продукт, но това не винаги е така. Що се отнася до маркировката CO, повечето хора възприемат тази маркировка като гаранция за безопасност, но това не е така. Като юрист аз знам, че ако използвате един продукт, отговорността е ваша. Видяхме го, например, на куклите Барби. Тоест, нещата са доброволни, но не и безплатни. Така че това въжи за маркировката CE. Е. Също така господин Кройцман смята, че не трябва да се използва само маркировката CE, защото ако немската организация по стандартизация ТЮФ проверява продукта, също трябва това да бъде отбелязано. Това е едно добро предложение. Да, точно така, ако може да контролирате продукт, който е безопасен и поставяте маркировката цел, контролиращият орган също така трябва да носи отговорност за безопасността на продукти. Отново мисля си, че тук сме съгласни, нали така? Мисля си, че е доста сложно в тези случаи да се постигне бързо съгласие, но господин Кройцман е готов на това. Сега за приложното поле привлекателни за деца продукти, той смята, че това е прекалено общо определение, прекалено широко. Той смята, че трябва да се уточнят нещата, но като идея той е съгласен с това. Вече се говореше тук за санкциите. Господин Кройцман смята, че трябва да има хармонизиран подход и тук, защото регламентът за пазарния надзор обхваща всички продукти и същата линия трябва да бъде възприята и в обсъждане от нас проекто регламент. Господин Кройцман също така иска да има оценка на въздействието или изпитване за целите на МСП. Сега преминавам народния си език, нидерландски, ако вие не възразявате. Защото се излъчва това по интернет и също така ще има предаване по нидерландска телевизия. Това ще премина към нидерландски родния си език. Е, е. А бих искал да кажа нещо за етикетирането Made in the EU, направено в Европейския съюз е, върху текстилни изделия. Помолихме Европейската комисия да направи проучване за използването на този етикет е, Made in the EU. И ние знаем, че съветът не иска да има такъв етикет. А, аз мисля, че подобен етикет би бил добър, защото по този начин ще бъде много ясно за потребителя, че купува продукт, произведен в Европейския съюз. Когато купувам някакъв инструмент, произведен в Германия, там пише Made in Germany, аз знам, че това е нещо добро. Ако купувам хранителни продукти, на които пише произведено в Дания, знам, че това е нещо добро. Това са нашите представи, но става дума само за маркировката, става дума и за маркетинга, за това как може да продавате един безопасен продукт, как да сигнализирате на потребителя, че този продукт е безопасен и защо. И колкото по-добре правим това, толкова по-добре. Аз съм сигурен, че в Европейския съюз можем и произвеждаме безопасни продукти, затова смятам, че трябва да може да се използва етикета произведено в Европейския съюз. Но това трябва да въжи само ако наистина продуктите са произведени в Европа, не само ако упаковката на продукта е произведена в Европейския съюз. Смятам, че това е добре за заетостта, за потребителя и като цяло за производството в Европейския съюз. Председателят, благодаря ви. Сега ще изслушаме господин Локегард. Микрофон за вратор. Sorry, Chairman, I haven't asked for the floor. Извинете, не съм искал думата. C'è il suo gruppo che ci ha, eh, ci ha dato il suo nominativo per invitarla a parlare, quindi non l'ha, invita- non l'ha inventata la Ай, Добре, тогава следващия оратор. Благодаря ви. Много жалко, че напуснаха онези, които сега се изказваха, но аз ще изпратя моите бележки на напусналите. Смятам, че това законодателство трябва да бъде финализирано по време на мандата на този парламент. Така или иначе, вече от 4-5 години работим по този проект регламент и аз съм не вече загрижен от това какво можем да направим спрямо съвета, какво съветът ще позволи да се постигне. Съветът не е особено доволен от целият този законодателен пакет и ние знаем това. Но аз не искам нещата да бъдат сложени в някой чекмече, просто защото съветът не иска да приема това законодателство. Затова трябва да средоточим върху компромисните текстове. И затова искам да благодаря докладчиците за тяхното предложение. Мисля си, че основните проблеми вече са решени и виждам, че има добър напредък и добра основа за нас да продължим да работим. за доклада на госпожа Шалдемозе. Тук за мен е важно да вървим посока към маркировка CE+. Това предложение е много сложно и не мисля, че ще успеем да постигнем какъвто и да било компромис с съвета по време на този мандат поне. Освен това, според мен, по принцип, това ще създаде една принципно нова ситуация, например в Германия. В Германия вече има система. Трябва да зададем въпроса каква ще е ползата за потребители. Тук мисля, че господин Шваб е прав. В Германия нашият опит показва, че ако един продукт, който е преминал през проверки за безопасност, като детски играчки изисква и сертифициране от трети страни. В бъдеще, ако ще и завършваме такова сертифициране от трети страни, тази трета страна ще носи отговорността и за това мисля, че тук господин Мандърс е много прав. Трябва да има проверка на това сертифицирано трета страна. Не по точки 2 и 3 смятам, че те са ненужни. Те просто идват повече за мрежата за безопасност. Тук мисля си, че трябва да сме много препазливи. По-доброто законодателство означава, че когато имаме секторно законодателство, то трябва да разяснява отделните конкретни моменти. Но чрез оценка на въздействието и изслушването на експерти ние разбрахме, че ако това секторно законодателство се подкопава от хоризонталното законодателство, но то тогава се създава проблем. Например, ако строителните продукти са включени в обхвата, защото края на краищата един прозорец трябва да бъде инсталиран. Сам по себе си прозорецът може да бъде много добър, но въпросът е как ще бъде поставен този прозорец. От това до голяма степен зависи безопасността на строителните работи. Така че трябва да мислим и за това и да потърсим решение. Мисля си, че е добре да се предвиди това, че економическите оператори kennen als auch bei Ihnen haben, ähm, einfacher gestalten. И неща трябва да бъдат рационализирани. Също така има важни неща, изисквани от потребителите, що се отнася до текстовете, които се поставят на упаковките. Госпожа Пети Кайнен казва много правилно, че не става дума само за онлайн или офлайн продажби, ставаме дума и за други видове продажби. Необходимо е да се осигури неутралност на законодателството спрямо каналите на продажба. И това трябва да бъде отразено в отделна разпоредба. Нямам възражение срещу предложението на социалистите подобен текст да бъде в преамбюла. Така или иначе, Важно е да има такъв текст и той да бъде ясен. Сега за санкциите. Мисля, че може и в двата проекто регламента да имаме идентични формулировки за санкциите. Но правилно каза господин Фокс. Ние се задълбаваме в прекомерно много подробности. Отивам прекалено далеч. И това не отговаря на принципа за доброто законодателство, интелигентното регулиране. Ние трябва да задаваме само рамка. Държавите членки трябва да решават конкретно какви ще бъдат санкциите. Мисля си, че най-добре е да се средоточим върху основните, същинските моменти. и смятам да отегля моето предложение. Благодаря ви, председател. Благодаря ви, господин Локегард поиска думата най-сетне. Да, побързах за протокола. Бях малко провокиран от уважавани от мен колега Мандърс. Искам много ясно да заявя, че групата АЛДЕ е възприела своята линия и тя не е изцяло такава, каквато я изложи господин Мандърс. Ние сме против идеята Made in, произведено в Европейския съюз. Ние смятаме, че това ще създаде много по-голяма тежест за производителите Така че това е за протокол. Искам да кажа, че това, за което говориш господин Мандърс, не отговаря на линията, възприята от групата Алда. Ние смятаме, че идеята за произведено в не е нещо, което ни подкрепяме. Ние подкрепяме това, което се предлага от докладчика. Sì, grazie. Eh, allora la parola alla signora. Благодаря ви. Госпожа Гебхарта. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин Локегард. Искам да кажа, че беше много ясно това, което каза господин Мандърс. И ние разбрахме че това мнение не е мнението на неговата група, но неговото мнение е мнение на нашата група и с голяма радост го казвам. Групата на социалистите и демократите в този контекст смята, че много важно да поставим в центъра на интересите ни, в центъра на вниманието ни интересите на потребителят. Например, за нас е много важно задължението за полагане на грижи. То трябва да бъде отразено в законодателството. Трябва да засилим този принцип. Той е много важен за нас. Това особено въжи за играчките и други продукти, предназначени за деца. Тук трябва да сме много предпазливи и много внимателни. Вторият важен въпрос е за маркировката CE+. Нееднократно сме обсъждали този въпрос. Говорили сме и за въпроса за сертификация от трета страна и също така приемаме, че понякога могат да се допуснат грешки. Но ако използва маркировката C+, за да гарантираме това, че по-малко проблемни продукти достига до пазара, трябва да го направим. И тук не става дума за някакви отделни, единични грешки, които да ни позволяват да кажем, а нека да се придържаме към старата система. Но не става дума за това. Ние също имаме задължението да полагаме грижи и за това трябва да гарантираме това, че маркировката C+, да е гаранция за безопасност. Маркировката С не е символ, не е гаранция за безопасност, но много потребители смятат така. И трябва да изпратим посланието, че това не е гаранция за безопасност. Това е просто маркировка, която показва, че продуктът се продава в Европейския съюз. И самият факт е, че има някои хора, които подправят маркировката С, е нещо, което знаем. Но това само означава, че трябва да засили мерките за контрол и трябва да гарантираме надлежното и правомерното използване на маркировката. Освен това, не трябва да отхвърляме идеята за сертифициране от трета страна. И разбира се, ще видим какво ще реши мнозинството. Що се отнася до текста Made in, произведено в, това е нещо много важно и много граждани са загрижени от това. Хората искат да знаят къде са били произведени съответните продукти. Хората също така искат да знаят дали е дали обозначението, направено в Германия, направено в Италия, направено във Франция, дали това изявление е вярно дали този текст е верен. И това е важно за гражданите. И слуша господин Шваб, особено това, което той е каза за съвета, но в съвета мненията са много разнородни по този въпрос и все още не е ясно дали съветът наистина ще гласува срещу тази идея. За това аз мисля, че е добре да предложим тази наша идея на съвета и да видим как ще реагира съвета. Това е нещо предложено от Европейската комисия. И трябва да обсъдим това с съвета и да видим какво съвета ще приеме това или не, а не просто да казвам, а не, някой в съвет е против, затова ние в парламента ще сме против. Не, ние в парламента трябва да сме наясно какво искаме, трябва да сме по-сигурни в това, което искаме. Ние представляваме гражданите, а гражданите искат да имат такава маркировка, да има такива обозначения на правно съответната страна и ние трябва да искаме това от съвета. Благодаря ви.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 These proposals are now mature enough. The topics on the table are there. In the Council we have completed the reading. Предложенията са направени а, в съвета Обсъждахме въпроса, очевидно, че има желание да се намери решение и в тази област и сега сме стигнали до положение, когато а, има добра воля а, да бъде прият пакетът а, още в, по време на мандата на този парламент. Дължим го на гражданите, дължим а, го на потребителите на Европейския съюз. Председателят. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред и давам думата на госпожа Шарлемоза, докладчика. Най-напред благодаря колеги за много полезни предложения и изказвания. Ще се срещаме още няколко пъти и ще продължим да преговаряме преди гласуването в комисия. Но искам да се върна на два въпроса. Първо, марката е плюс. Ще кажа, както казах и по-рано, по време на преговорите. Трябва да бъде тази, тази марка CE+, е да не бъде поставена върху стоките, а да фигурира само в техническата документация, която го придружава. Иначе ще се объркат потребителите. Но аз поддържам, че трябва да предоставяме на потребителите повече информация за това и предложих е, марката CE+, като нещо, което може да се използва във всички национални е, е, системи, които имаме в Европа. Например, германската марка TS. Смята се, че тази марка трябва да бъде доброволна, че тя трябва да се поставя необязателно навсякъде, но он, които са независимите органи, които изпитват продуктите, трябва да бъдат на, достатъчно надежни. Ако един продукт не е достатъчно безопасен, а, това трябва да бъде а, оповестено достатъчно рано. Мисля, че трябва да спрем обаче до тук. Е, обсъждането за произведено в Made in. Мисля, че тук можем да потърсим компромис, е, да видим какво става. Е, и ако нека погледнем до къде сме стигнали в момента. В Съединените щати вече е, имаме подобни обозначения. Примерно, проектирано в Калифорния, произведено в Китай. Много подобни продукти, които се изнасят за Съединените щати, са длъжни да отговарят на тези изисквания. Защо да не се опитаме в идея, в Европа, да се получим от някои от тези идеи? Е, е, можем да намерим компромис, който а, да се осъществи чрез преговори между а, нас и съвета. И накрая бих искала да кажа нещо на представителите на Еврокомисията. Не знам дали много ни помага, когато вие присъствате на нашите заседания и ни казвате какво мислите по този въпрос. Трябва да предоставите своите забележки на законодателите. Вие като че ли искате ние нищо да не променяме в предложението на Еврокомисията, но не така работим ние тук в Европейския парламент. Знам, че искате да помогнете, но това, което, на което ставаме свидетели, всъщност не помага. Трябва да се съобразите с позицията на парламента, а пък аз съм сигурна, че е напълно възможно да намерим добри решения на въпросите, които все още не са решени. Оставам оптимистка и още един път благодаря на колегите за плодотворната съвместна работа. Благодаря. Господин Швамп. Извинявайте. Благодаря. По доклада на госпожа Ройтева само веднъж искам да се изкажа, защото вече съм говорил за това. Съвсем накратко ще бъде моето изказване. Трябва да разгледаме всички елементи изключително обстойно преди да гласуваме. Ако искаме да търсим мнозинство в съвета, трудна е задачата, но а, все пак трябва да търсим и мнозинство в комисията. Не трябва да отлагаме всичко за ниво съвет. Би било добра идея да поясним какво отхвърляме. Не мисля, че ще има оценка на въздействието по член 7. Няма оценка на въздействието, така че няма какво да се занимаваме. Госпожа Шалдемоза е много права, когато говори за произведено в Калифорния и произведено в Съединените щати. Интересно е предложението, но това не се основава на митническия кодекс, а пък ние тук се стъпваме върху митническия кодекс. Това е основният елемент. И така, важното е да дадем а, идея на нашите потребители а, къде е произведено нещо. Не може, да речем, спагети от Италия да пише, че са произведени в Канада. Става въпрос за не а, правилни търговски практики. Потребителите трябва да знаят, да са наясно какво е, е произведено. Ако може оратора да забави малко темпото, ако желая да бъде преведен по-обстейно неговото изказване. Наистина, ние тук стъпваме на Пинтическия кодекс, казва той, и чакам с нетърпение гласуването, което предстои. Благодаря. Уважаеми господин Шваб, мисля, че трябва малко по-последователен да бъдете своите доводи. Преди това ни казахте, че съвета вече е решил. А сега ни казвате да махнем член 7. И какво тогава ще обсъждаме с, съвета? Съжалявам, но трябва да кажете или едното, или другото. Не може и двете неща да казвате. Или ще кажете а, да се заличи. Всъщност не може да кажете да се заличи и после да правим обсъждане дали да остане или не. Веднъж заличен този член не може да обсъждаме дали да бъде а, в текста или не. Аз подкрепям тази идея. А, не не трябва да спираме до тук. Трябва да видим дали има основа за обсъждане и ако нямаме тук представа дали трябва да оставя или не, няма как да продължим нататък. Благодаря на всички, които се изказаха, казва председателят. Смятам, че се справихме с тази тема и ще предло... преминем към точка 10. Всъщност, чудесно, госпожа Баста се тука. Изчаквахме я. Va bene, riprendiamo. La signora Basso si è arrivata, riprendiamo dal punto 4 e 5. И така, госпожа Газ, Бастас е тук, така че се връщаме на точки 4 и 5. Госпожа Режина Бащош. И така, становището за марка на общността Докладчик е госпожа Баштуш. Имате думата. Ние ви изчаквахме, така че ще ви дадем няколко минути преди да започнем работа. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, извинявайте. А, се, че малко е шумно di scambiarsi opinione, di eh, potersi accomodare eh, fuori così possiamo continuare i nostri lavori. Grazie. Председателят моли напускащите залата да не са малко по-тихи. Благодаря, господин председател, казва госпожа Баштуш. Извинение за това, че закъснях. Малко сложен беше днешния следобед за мен. Говорех с господин Шмидт за да променим поредицата в днешния дневен ред, тъй като аз трябваше да участвам в заседание с националните парламенти и а, съответно да дойде малко по-късно днес, за да обсъдим измененията, които бяха предложени. Благодаря на всички колеги за а, направените предложения. Също така съм предложила и аз изменения по 37 за този регламент. Имаме 27 изменения. Тези 27 изменения са свързани с сравнителното с сравненията в рекламата, свободата на речта и подобни теми. Не мисля, че ще има много трудности в постигането на компромис а, в измененията в 15 и 16, например. Това са и двете изменения по член по членът свързан с происхода на продуктите и контрола, който трябва да бъде осъществяван. Един, една от най-чувствителните точки с най-малко консенсус имах възможност да говоря с колегите по тази тема и да видя как можем да преодолеем някои от разликите в становищата си. До момента не успяхме. Не можахме да намерим общия знамена, знаменател в а, гледищата си. и основата на настоящата система не е нужно да бъде а, изцяло променена, защото тя остава валидна. Това, което се опитваме да направим тук, е да осъществим надзор на а, проектите за партньорство, които са предложени и всичко да стане по-ефикасно, по-ефикасно по-ефтино и по-добро. Това е един сектор, в който се надяваме, че няма да има проблем да се постигне споразумение. И както вече казах, колегите много сериозно работят по темата. Все пак обаче, искам да поясня едно от измененията, които направих като предложение аз. 25 член 9 4 отговаря на член 10 четвърти в настоящия регламент. Текста на комисията казва, че може да има забрана за внос на продукти за търговски цели. Изменението от моя страна променя това предложение и ми се иска да привлека вниманието на колегите към него. Това би означавало, че националните власти също ще участват в процеса на предотвратяване на боите, които са включени в изменение в 3B и 3C, вероятно приложение, доколкото предоставящия услуги или онлайн продажби или посредника има представителство в а, тази таблица. Какво целя аз с това предложение? Да може а, националните власти и притежаващите търговската марка да предотвратят фалшиви стоки и да приложа това в, по всички оператори в процеса, в целият канал, който се осъществява тази продажба с търговска цел. Intermediários desses negócios os agentes deixamos de fora? Significa isso que se o expeditor conseguir introduzir as mercadorias... Ако не можем да включим всички действащи лица в процеса, пак ще бъде възможно да да влезнат тези фалшиви продукти в Европейския съюз. Това са важни моменти и този доклад трябва да отговори на тях. Крия барreiras à inovação, destrói empregos, prejudica em, em termos globais a economia europeia, pode pôr em causa inclusivamente a saúde e a segurança dos cidadãos europeus. Por isso temos que levar esta questão е, наистина трябва да направим така, че е, продуктите, които се внасят, да не поставят в опасност нито економиката, нито да представляват опасност за ползвателя. Много а, продукти фалшифицирани са заловени от 2011 година от а, европейските а, власти. 150 милиона а, на брой над 1 трилион евро от 2011 насам и тези продукти много случаи се считат с опасност за безопасност, опасност за потребителите. Онлайн търговията. Какво целим тук? Да защитим правата на а, собственост. Например, ако едно а, видео се публикува а, в YouTube, трябва да може да бъде а, изтрито, ако не са спазени, автор, спазени авторските права. Ако сме наясно, че дадена платформа а, продава фалшифицирани продукти, трябва да е възможно за собственика на правата, на авторските права и националните власти да предотвратят продажбата на този продукт. Това е всичко. Това е простата ни цел. Има и други а, примери, които мога да дам, ако има колеги, които не разбират идеята, но смятам, че е съвсем ясно, и би било лесно да формираме позиция по тази тема. Искам да използвам тази възможност. Също така да се обърна към Европейската комисия. Не знам дали комисията е все още сред нас и дали ни слуша. Тук ли е комисията? Ако не, тогава ще оставя въпроса си за по-късно и съм на разположение на колегите, да изслушам вашите гледища и да чуя въпросите ви. Още веднъж благодарности на всички, особено колегите, които подадоха изменения. Благодаря много. Grazie. Eh, chiederei alla collega Gebhardt se volesse desidera intervenire. No. Нека се обърна към госпожа Гебхарт. Иска ли тя да се изкаже? Ако не, господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Благодаря много и на госпожа Баштош. Отличен доклад. Няколко момента, на които искам да се спра във връзка с моите изменения. Целта им е цялата процедура да стане малко по-привлекателна, за да се заздравят още повече правата на интелектуалната собственост в Европейския съюз, също така във връзка с, с таксите и така нататък и практиката. Всичко това а, се оказа доста по-трудно, особено за малките предприятия, така че бихте, бихме предложили нещо като медиация, което да се предлага, а, за да се използват тези структури, които и в момента съществуват. много голяма степен а, се осъществяват а, процесите на база изслушвания и е много важно страните, които са включени, да имат голям избор от различни възможности. Ако има проблем в една държава членка или в един регион на държава членка, тогава трябва да може да се осигури тази защита. Определено смятам, че правата за интелектуална собственост трябва да се защитават. Не става въпрос единствено и само за бюджета на Европейския съюз. Защитата на националните марки трябва да е възможна в бъдеще, без задължително да има въздействие върху съществуващите процедури. Можем да подкрепим повечето от предложенията. А, хубаво да има някаква маркировка, която е идентична навсякъде в Европа, така че да не се поставят под въпрос происхода и а, възможностите в а, по отношение на тези стоки. Съгласен съм с предложението на комисията, с докладчика по отношение на комисията е, предложението на комисията, особено що се отнася до използването на този тип е, процедури при защитата в други държави членки. Но не съм съгласен, че това трябва да се прилага единствено и само в е, спорове между отделни физически лица. Благодаря ви. Има ли други желаящи да се изкажат? Има ли други желаящи? La commissione. La commissione, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Комисията? Има ли от комисията желаящи да се изкажат? Ecco, allora Благодаря, господин председател. Искам да задам въпроса на комисията, при положение, че има представител на комисията тук. Дали комисията, че трябва да бъдат включени само износителите, изпращачите или трябва, трябва по цялата верига на продажби по интернет да има възможност за подаване на сигнали за фалшифицирани стоки? Това е въпрос, който искам да задам на комисията. Също така бих искала да използвам възможността да благодаря на господин Кройцман за много разумното и полезно предложение. За многото му всъщност полезни и разумни предложения. Включително и разрешаването на споровете и. и происхода на търговската марка. Благодаря. Благодаря ви, казва председателят. И сега господин Айзенберг, представител на Европейската комисия, има думата. Благодаря ви, господин председател. Извинете, че малко закъсняха. В момента, тъй като успоредни обсъждания, които очакваме в Комисията по правни въпроси на парламента, за това не можах да дойда по-рано. Имам две бележки от по-общ характер, преди да отговоря на въпроса, зададен от докладчика. Ние сме загрижени основно две неща, когато се запознаваме, когато четам измененията. Първо става дума за изменение 26 с предложение да бъде преработена директивата е и 31 изменение, отнасящо се до регламента за търговската марка. Те и двете се приближават към режима, който се предлага да въжи за цел Европейски съюз. За това искам да посоча две неща. Първото е свързано с официалните процедури, а именно това, че режимът не, е, който се визира от докладчика, не е предвиден в предложението на Европейската комисия, за това сме изненадани от това, че има изменения по неща, които просто не влизат в обхвата на нашето предложение. Вторият важен елемент е, че комисията много много сериозно проучи въпроса и проведе също така много пълни консултации с заинтересованите страни. Ние смятаме, че няма да бъде разумно, няма да бъде в интерес на Европейския съюз да се промени сега действащия режим освен това, не смятаме, че предлаганите промени ще доведат, както се твърди, до значително намаляване на потребителските цени. Освен това, искам да ви напомня, че в момента системата за търговските марки в Европейския съюз е била предмета на едно изключително задълбочено изследване от Института Макса Планк. И се показва в това изследване, че няма нужда от промяна на сега действащия режим. Същото показват и нашите консултации с заинтересовани страни. И преди на срещите ми с вас съм казвал, че е изключително важно комисията разполага с по-ефикасни средства, за да се бори срещу фалшифицирането на стоки Затова е много важно да имаме едно лесно за прилагано ефективно решение, за да можем да се борим срещу подправени стоки и трябва да гарантираме не само това, че те не навлизат в Европейски съюз за продажби, но трябва също така да не допускаме транзита им през Европейския съюз. Не можем да допуснем Европейския съюз да стане нещо като голям транспортен център за прехвърляне и транзит на подобни стоки стоки. В директивата в член 10 алинея 4 и в член 4 алинея 9, що се отнася до търговските пратки, изпратени от трети страни на физически лица. И въпросът е дали тези разпоредби в тези разпоредби, дали разпоредбите в тези два члена, дали не трябва да бъдат освен изпращачите включени и други посредници. Господин председател, ние разбираме тази норма последния начин. Изпращач е едно много широко понятие. И с това понятие са обхванати всички видове структури, от които или през които в Европейския съюз могат да постъпят подправени стоки. Така че за нас няма необходимост да разширяваме обхвата, но разбира се, ние сме готови да обсъдим с вас дали да не променим определенията на това, що е изпращач, за да може да бъдем по-точни. Да, благодаря ви. Приключихме с тези две точки от дневния ред, а благодарности към изказалите си. Сега преминаваме към точка 10 от дневния ред. Non ho visto arrivare l'onorevole quindi penso che chieda la parola. Извинете, не видях, че господин Пансери е дошъл междувременно. Давам му думата. Да, благодаря ви. Моля за извинение. Не успях да изслушам колегата Баштуш. Но, за съжаление, имах друг ангажимент по същото това време и с това дойдох с голямо закъснение. Така или иначе, на миналото заседание на нашата парламентарна комисия вече подчертах значението на този пакет реформи за пазара на общността. Смятам, че системата за регистриране на търговските марки в Европейския съюз ще може да стане по-бърза и не толкова скъпоструваща, като същевременно се защитават интерес на потребителите срещу подправени стоки. Аз вече изпратих моите бележки до госпожа Баштош. Тя каза, че ще ги включи в своя доклад. Предложих някои изменения. Основно посъветени на засилването на вече съществуващите мерки. Подчертам значението на сега действащото законодателство – Също така посочих, че е важно да се разшири кръга заинтересовани страни, които имат право да подават жалби във връзка с търговските марки. Ясно ми е, че няма да можем да съгласим по всичко, но така ли, че трябва да сближим максимален брой мнения за да можем да постигнем съгласие в нашата парламентарна комисия да приемем този доклад. Благодаря ви. Благодаря ви, казва председателят. Ако докладчикът желая да се изкаже, да, заповядайте. Благодаря. Бих искал да благодаря на Европейската комисия за много ясните отговори на моите въпроси. Благодаря също за това, че Европейската комисия е отворена към по-нататъчни обсъждания, например, на член 31 и определението на изпращача. Мисля си, че ще успеем да постигнем консенсус. Тук вече се обръщам към господин Пантиери, защото това може да не е революционно, но е много важно и актуално досие. То цели подобряването на функционирането на вътрешния пазар, нещо изключително важно за европейската економика. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви за госпожо Баштош. Преминаваме към последната точка от дневния ни ред. Десета точка. И това е становище по платежните сметки. Госпожа, извинете, господин е, господин Клуте е докладчик от водещата комисия, комисия по економически и парични въпроси, а нашия докладчик по становище, госпожа Гебхарт, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Не знам откъде да започна, но може би първо трябва да благодаря на докладчиците в сянка. или поне онези, с които успях да общувам и с които постигнахме съгласи за това, че ще действаме малко нетрадиционно и да предложим ускорена процедура. Като резултат от това ще обсъждаме моя проект от текст, въпреки че крайният срок за внасяне изменения вече изтече. Но това не е заради мен, а това беше ни наложено от е, Комисията по економически и парични въпроси. Затова моля за извинение, колеги. Написах доклада си на английски, а не на немски, така че колкото се може повече колеги да могат да се запознаят с текста. Колегите се съгласиха с тази извънредна, необичайна процедура, но постигнахме съгласие с водещата комисия, че когато се стигне до обсъждането на компромисните изменения в комисията ЕКОН, аз ще бъда поканена, за да участвам в обсъждането. И наистина вече получих покана и утре сутринта ще присъствам на заседанието на водещата комисия така че ще мога да говоря с докладчика и докладчиците в сянка на водещата комисия, комисията по економически и парични въпроси. Също така аз се ангажирах да информирам своевременно и подробно докладчиците в сянка от нашата комисия по това досие. Сега по същество. Когато работих по моето становище, много тясно се придържах към това, което вече бяхме решили. В нашия доклад по собствена инициатива по същата тема, така че няма да има много изненади в моя проектотекст. От политическа гледна точка важните аспекти са следните. Потребителите да бъдат информирани това е наистина изключително важен въпрос. И аз го поставям, защото искаме да има съпоставимост между услугите, предлагани от банките. Най-вече, разбира се, услугата откриване на сметка или предаване на информация на друга банка или прехвърляне на платежни сметки. Трябва да имаме максимална съпоставимост между банките. И това, което за мен тук е много важно, и това е нещо, което предизвика много спорове в комисията ЕКОН, и вече аз сметнах, че е добра идея, че правилата трябва да въжат за прехвърлено платежни сметки не само в рамките на една държава членка, но и когато се прехвърлят средства по платежни сметки от една държава членка в друга, защото ние ставаме все по-мобилни, пътуваме все повече. Следващия важен въпрос са разходите. По банковите операции. И става дума не само за прехвърлянето на платежните сметки, но и до откриване на основна сметка. Това е в същината на моето предложение. Искам да гарантирам това, че милионите наши граждани, които все още нямат достъп до банкова сметка, биха искали да има такъв достъп, трябва да бъдат улеснени. Има много хора, които не могат да от крият банкова сметка, защото за тях това е прекомерно скъпоструваща услуга, а ние трябва да можем да гарантираме това, те да могат да си открият една основна базова сметка, така че да извършват всеки дневни банкови операции, които позволява всяка една банкова сметка. Например, да могат да получават заплатата си и да могат да плащат найема си използвайки банковата си сметка, нещо, което е над мен на част от живота на много хора. Това трябва да може да се предложи на всички и разходите за откриване на такава основна банкова сметка трябва да бъдат символични. Стоеността за потребителите трябва да бъде символична, така че да не представлява пречка за тях. Защото тук не става дума само за хора с много ниски доходи, но, например, за сезонни работници, които работят в определена страна в продължение на няколко седмици. Също така става дума за студенти, които по програмата Еразъм отиват друга държава членка. И днес, например, тези категории хора се сблъскват с сериозни проблеми. Например, ако един студент иска да подпише договор за найем в друга държава членка, не може да го направи, защото няма банкова сметка в същата тази държава членка, а банката казва, не, не, не можем да ви открием банкова сметка, защото ви нямате адрес в тази страна. Така че се създават сериозни проблеми. И това не е Европа, която искаме да предложим на нашите граждани, която искаме да предложим на младите хора. Така че това са основните ми съображения. Нещо, което ще трябва да обсъдим е когато изискваме да се предоставят такива основни базови сметки на гражданите, кои банки трябва да го направят. Лично аз мятам, че за да не се допусне дискриминация между банките, всички банки, които предлагат сметки на своите клиенти и физически лица трябва да предлагат такива основни или базови платежни сметки. Обаче някои колеги в Комисията по економически и парични въпроси казват, то е достатъчно да има само един вид банка или една банка, която прави това. За мен това е дискриминация. Ако позволим това, това ще означава повече разходи за данакоплаците, защото тези отделни банки ще имат повече разходи и те ще трябва от някъде да си компенсират тези разходи. И не виждам защо данакоплатеца трябва да плаща за това. Докато другите банки, които не предлагат тази услуга, ще имат по-големи печалби мисля, че ще можем да продължим с конструктивното обсъждане на този въпрос. Утре ще науча повече за това, какви ще бъдат компромисните изменения в Комисията по економически парични въпроси и незабавно ще съобщя за всичко това на докладчиците в Сянка. Ще ми спратя всички документи, с които утре ще разполагам, за да можем да продължим нашата работа. Сега по графика. Както казах, днес изтече срока за внасяне изменения. На 4 ноември ще обсъждаме компромисните изменения. Разбира се, тези компромисни изменения ще бъдат измененията постигнати Комисията по економически и парични въпроси. Вече казах, че не съм много доволна от това, което се случва в тази комисия. Ако не сме доволни от техните предложения за компромисни изменения, ще трябва да предложим собствени компромисни изменения, най-вече отнасящи се до защитата на потребителите. И на 5 ноември ще гласуваме в парламентарната комисия. Благодаря още веднъж на докладчите Сянка за това, че се съгласих с тази не особено обичайна процедура. И това се наложи, защото председателят на Комисията по економически прешни въпроси нямаше никакво желание да ни предостави малко повече време, независимо от това, че темата е толкова важна. Благодаря ви. Господин Борис. господин председател, Драги колеги, преди всичко искам да благодаря на комисията за предложението. То е много важно. Отнася се до единния пазар. Хората все повече се движат из Европа. И затова на тях ще помогне тази директива. Искам да благодаря и на докладчика за свършената работа. Много важен е също така стандартизиран списък на терминологията. Необходимо е да имаме едно название, което да бъде еднакво във всички страни, за да могат хората да сравняват за какво става дума, защото когато по различен начин се назовават нещата, хората не могат да сравняват. За това трябва да имаме списък на най-обичайните услуги, които предоставят съответните банки в различните страни има различен подход и затова ние предлагаме те да бъдат 80%, 18% от най оптите обичайните услуги, защото някои страни са 20%, други страни са 25%, ние предлагаме 18%. Когато разговаряме с банките, с техните е, асоциации, разговаряме с е, сдруженията на потребителите, е, мислим, че на национално равнище нещата могат да се уредят, но на международен, международен план ще бъде твърде скъпо за банките. Затова следователно, вероятно, трябва на първия етап на национално равнище да се реши въпроса, след това да преминем към Европейския равнище. Е, правото да се открие разплащателна сметка с най-елементарни услуги трябва да има право всеки и всеки трябва да има възможност това да направи в която и да е банка, която банка си избере. Защото иначе а, може да твърдим, че една банка е банка за бедни. Затова е, за, считаме, че една, всяка търговска банка, всяка банка трябва да ма, е готова да открие подобна сметка за всеки е, свой клиент, без да дискриминира. Е, всеки гражданин трябва да може да открие сметка във всяка държава. Хората все повече пътуват. Е, това би помогнало на бизнеса да може хората да си откриват сметки в която и да е страна, е, във всяка банка. Примерно, когато съм бил, когато бях в Великобритания, трябваше като студент да си отворя, открия сметка там. Това трябва да бъде възможно навсякъде и за всички. Мисля, че можем да се съберем, да продължим работата до решаване на всички проблеми. Председателят, благодаря. От името на колегата Оли Шмидт ще кажа няколко думи. Оли Шмидт е съгласен с Еврокомисията и с докладчика, че това е много важна директива, която ще осигури мобилността в финансово отношение в дългосрочен план. Не сме съгласни с изискването да има някаква символична такса, смятаме, че тези сметки трябва да бъдат безплатни. Съгласен съм с докладчика, че, че тази услуга не трябва да бъде предоставена само от една банка в страна. Промяната на банките също трябва да бъде е, е, записано. Е, Оли Шмидт също така не е съгласен с това, което се предлага за редовните плащания, за прякото инкасо и така нататък. Благодаря. Благодаря, председателят. Господин председател, благодаря. И аз искам да благодаря на Евелин е, за нейния подход. Ние, нашата политическа група, подкрепя възможността да се сравняват различните види сметки и улесняването на а, е, процеса на промяна на банката за клиента. Много важен е въпросът е и за сравнимостта на таксите, които се плащат на банките. Ние, разбира се, не можем да премахнем разликите между банките, но трябва да се обръщаме внимание не само на таксите, които банките събират.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 Независимо от постоянния си адрес, гражданите трябва да могат да си откриват сметки във всяка страна членка. Благодаря. Благодаря и накрая. Финдион. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Европейската комисия и на докладчика Гебхарт. Първо един процедурен въпрос. Малко закъснях за тази точка от дневния ред. Пятък, е, че няма да започне преди 6 часа. Но както разбирам, економическата комисия настоява въпросът да бъде решен колкото може по-бързо. Внесъл съм редица изменения преди изсичането на срока и ще обсъда тези въпроси с е, колегите. Надявам се, че ще стигнем до компромисни решения. Ние трябва, разбира се, в нашата комисия да настояваме на нашата линия. Съгласен съм с главните пунктове в доклада, внесъл съм изменения, които се отнасят до подробности. Едно от нещата, което ме подтика внеса редица изменения, е това, че и предложенията на комисията, и до известна степен предложенията на госпожа Гепхард, многократно се споменава трети член, пети раздел, списъка на услугите, които трябва да се предоставят в тези най-основни сметки. Съгласен съм, че едва ли можем да включим изчерпателен списък. Той във всеки случай го не е в петия раздел, а във втория раздел. И мисля, че трябва да бъде наистина да, наистина да бъде заличен. В трети член, втория раздел, този списък трябва да бъде заличен. Мисля също, че трябва да внесем промена в пети раздел на трети член. Защото там ще настъпи объркване е, и ще бъде по-трудно да се стигне до компромис. Харесвам особено, че доклада на господин Гепхард е преди всичко в полза на потребителите, ако, когато избирам сметка, разбира се, таксите са нещо важно, какво плащам има значение, но ме интересува също от банката къде инвестира парите си. Примерно дали инвестира в оръжейна промишленост, дали ги инвестира по устойчив начин. Но дори и таксите да са напълно прозрачни, пак няма да имаме пълна прозрачност по отношение на действията на банките. И това е много важен въпрос. Затова в едно от моите изменения се опитвам да повдигна този въпрос. Не предлагам решение, но питам се дали докладчика и Еврокомисията са помислили по този въпрос. Наистина е, потребителите искат по-низки банк, такси, банкови такси, но те не искат банките, примерно, да инвестират в оръжейна промишленост, искат да инвестират в защита на околната среда и така нататък. Става дума за качеството на техните, тяхната инвестиционна политика. Председателят. Благодаря. Давам думата на представителите на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички почитаеми дами и господа депутати, особено на госпожа Гепхарт за нейната работа, която тя е свършила в много кратки срокове. Съгласна съм с прежеговорившия, че а, наистина потребителя е главното в доклада на, господ... на, на, на госпожа Също така с промената на банковите, трансграничното преминаването на банка в друга е също въпрос, който е много важен голям брой потребители и в Европейския съюз и другаде не очакват във вътрешния пазар на финансови услуги поради трудностите при промената на банките. Това е важен въпрос не само за клиентите на банките, но и за самите тях. Значи важно е този въпрос да бъде решен. Въпросът за достъпността, за по-лесния достъп и неговото разширяване е нещо, което предлага комисията и очакваме какво ще предложите вие като съзаконодатели. За нас е важно поне една такава банка да има. За сред сравняемостта нещата са доста трудни. Европейската комисия проведе а, а, важна конференция на експерти, на специалисти, и е, е, там се обсъждаше въпроса за финансовото образование. Как може потребителите да бъдат подготвени в областта на финансите, за да могат е, да се изберат примерно къде да се открият сметка. И отговорът беше най-важно е нещата да бъдат колкото може по-прости. Колкото искате може да информация да предоставите на потребителя, най-добре е обаче нещата да бъдат максимално прости значи трябва поне един минимум да има, който е абсолютно разбираем, да бъде изложен по ясен, разбираем начин. Ако предоставяме повече информация, това не трябва да бъде за сметка на разбираемостта. По отношение на сравняемостта, за първи път имаме инструменти за сравняване в едно законодателно предложение – искаме потребителите да имат достъп до поне една акредитирана схема, с която да могат да сравняват услугите, които им се предоставят. Именно за това тези инструменти за сравняване трябва да бъдат надежни. Не края, но не е последно по важност. Председателството така настоя да се състоят колкото може повече заседания, да бъдат обсъдени въпросите, за да може да приключим с тази директива по време на този мандат на парламента. Това ще допълни всичко, което правим за потребителите, в сегашните трудни обстоятелства на финансова и економическа криза. Ще положим всички усилия да приключим работата по време на този мандат. Благодаря. Думата има докачика. Благодаря много, господин председател. Благодаря си към докладчиците в Сянка за градивния принос. Мисля, че а, господин Борисов сте съвсем прав, че е нужно да осигурим съпосочие в а, целия процес. Съгласна съм с вас а, в това отношение, но а, въпросът е следния. Ако искаме да има сравнимост между банките, трябва да спрем и да помислим сравнимост на база на критерии, които се променят спрямо държавата, не, не е нещо убедително и наистина трябва да потърсим доброто решение. Искам и се да видя една цялостна сравнимост от гледна точка на гражданите. Разбирам възражението на комисията, въпроса дали това а, идва от договора или не, но това е един съвсем отделен въпрос за информацията, за предоставянето на информацията към гражданите, когато е необходима за всички услуги, които те желаят, ето това е нещо, с което наистина трябва да се занимаваме. Ето защо не съм съвсем убедена дали става въпрос за 20, 25 или 80%. 80% от какво в крайна сметка? банките непрекъснато предлагат нови продукти, Кажете ми как да ги изчислим тези 80%? Това е моят въпрос. И така, когато говорим за проценти, това е, е легитимна дискусия, но все пак трябва за някаква основа да говорим. А няма такава. И измененията на европейско ниво. Изключително важен въпрос. Преди няколко години бях докладчик, когато говорихме за трансграничните трансфери. И си спомням тогава, че имаше много сериозен спор с банките. Те казаха, не можем да го съществи, Много е скъпо, невъзможно е, няма как, нямаме оперативните структури и така нататък и така нататък. Uh, стотици хиляди причини имаше, поради които не можеше това да стане. Но ние настояхме от страна на Европейския парламент, настояхме и сега това е реалност. И според мен, ако не усилим натиска, винаги ще има опозиции, защото все пак нещата струват нещо. Въпросът, който трябва да си зададем е дали си струва. Дали си струва да предоставим това на гражданите, защото искаме вътрешен пазар за а, предприятията. Но искаме ли вътрешен пазар за потребителите? Аз самата бих искала наистина да видя един единен вътрешен пазар за потребителите, а не а, само е, ефтини процеси за банковата, за финансовата система. Ето защо това е тема, която е важна за мен и смятам, че трябва да продължаваме да настояваме Разбира се, и в бъдеще ще имаме възможност да разгледаме този въпрос по-подробно. А що се отнася до а, кол... качествените а, критерии, а, наистина чудесна идея. А, наистина не съм я обмислила достатъчно, но ми се струва, че в контекста на това законодателно, в тази законодателна сфера, в този пакет, се опасявам ще бъде твърде много. Може би е наистина нещо, с което не сме готови да се заемем все още. Може би ще се наложи да поискаме от Европейската комисия да разгледа този въпрос, защото няма да бъдат само банките, които не трябва да финансират а, оръжие и така нататък, трябва да разгледаме и екологичните критерии, и защо редица други неща, които трябва да бъдат отчетени. Аз имам готовност да седнем, да обсъдим тези критерии. А наскоро а, смених собствения си собствената си сметка от една банка в друга преминах, така че знам за какво говоря и когато а, преминавах през този процес, а, ги попитах а, на какво е основан а, на какво е основана а, тяхната търговска дейност а, и те не можаха да ми отговорят. Определено е трудно да се, да се достъпи тази информация. Така или иначе, чакам с нетърпение вашия принос и искам да ви припомня, какви са крайните срокове. Утре сутринта ще разгледаме компромисните изменения в ЕКОН. Нямам окончателен срок за имко но ще информирам докладчиците в Сянка колкото може по-скоро за обсъждането, което ще протече в ЕКОН, за да можем да стъпим наша, на тази дискусия и да започнем да работим по компромисните измен, изменения. На 4 ноември ще обсъдим всичко това в комисията и а, гласуването в ИМКО е на 5 ноември планирано. Много е важно за нас този пакет да бъде завършен в рамките на настоящия мандат на Европейския парламент. Има а, политическа воля да го постигнем. Искахме тези а, предложения, изискахме ги от комисията да ги направи. Ето защо трябва да направим всичко необходимо те да а, бъдат приключени. Те се появиха, има ги, трябва и да ги завършим. Благодаря, казва председателя. С това изчерпваме нашия дневен ред и а, позволете ми да ви благодаря за качествената дискусия и нека само ви припомня, че следващото ни заседание предстои в четвъртък, 17 октомври, тази седмица, от 9 до 12.30 и от 3 до 6.30